процеса на европейска интеграция на Косово. Давам думата на държавния секретар от председателството. Моля, заповядайте. Госпожо председател, господин комисар, уважаеми дами и господа, депутати в Европейския парламент, нека първо да благодаря на докладчика Олике Луначек за работата и по темата Косово, нека да благодаря и на парламента като цяло за възможността да говорим по тази тема. Съветът в своите заключения от декември 2014 година взе предвид, че през юли е парафирано споразумението за стабилизация и асоцииране с Косово – съвета взе предвид намерението на комисията да направи предложение за подписване и изключване на това споразумение, възможно най-скоро. Без това, разбира се, да налага нещо върху позициите на държавите членки. Трябва да се има предвид, че бе сложен край на блокирането на политическата ситуация и се формираха нови институции. Съветът призова новите държавни органи е, бързо да предприемат е, реформи и да участват в диалог на високо равнище с Белград. Има важни реформи, свързани с предложеното споразумение за стабилизиране и асоцииране. За Косово е много важно да напредне по пътя си към Европейския съюз. Това е важно и за региона като цяло. Гражданите на Косово заслужават конкретни резултати. Необходими са е, сериозни политически ангажименти, за да може да е, се разрешат е, трудностите. Особено внимание трябва да се обърне на подобряването на върховенството на закона, гарантирането на съдебната независимост и засилването на борбата срещу организираната престъпност и корупцията. Приветствахме до сегашния напредък на Косово, но също времено припомняме и, че припомнихме и това, че Косово трябва да вземе предвид някои проблеми, очертани в диалога за либерализирането на визите. Необходими са структурни економически реформи за справяне с високото ниво на безработица. Това става все по-спешен въпрос важни реформи, като тази в правото по отношение на провеждането на изборите, както и е, в публичната администрация, остават приоритетни. Трябва да се обърне внимание на защитата на малцинствата. Има национални реформи за национални програми за реформиране на економиката, които се следят внимателно от комисията, подход, който ще помогне на Косово в приложението на пакета реформи. Уважаеми дами и господа депутати, нормализирането на процеса с Сърбия също е много важен. Косово трябва да продължи да действа активно и конструктивно. Диалогът е много важен за напредъка на отношенията и за европейското бъдеще и на Сърбия, и на Косово. Това трябва да е една от основните задачи с Ко... на Косово. В тази връзка нека да приветствам подновяването на диалога на високо равнище между Белград и Прищина, е, нещо, което стана на 9 февруари, както и финализирането на споразумението за съдебната система в Косово. Това е стъпка по пъти към пълното приложение на споразумението от Брюксел, нещо, което се надяваме да стане възможно най-скоро. Приветстваме и споразумението между министър-председателя Мустафа и министър-председателя Вучич за съвместна работа за справяне с регионалните въпроси, включително и сложния въпрос за нелегалната миграция от Косово, въпрос, който е отразен и във вашата резолюция съветът ще продължи да наблюдава внимателно продължаващия напредък на Косово и а, това дали Косово продължава ангажирано да работи за нормализиране на отношенията с Сърбия. А, това означава и всички, е, спазване на всички споразумения по един добросъвестен начин. Това е важен принцип е, в споразумението за стабилизиране и асоцииране, възоснова на което трябва да се развият е, отношенията и сътрудничеството между Европейския съюз и Косово. И накрая Косово трябва да продължи да си сътрудничи е, тясно и ефективно с ЮЛЕКС и трябва да подпомага новия мандат на мисията. Като основен приоритет Косово трябва да приложи политически ангажимент за създаване на специален трибунал, който да се занимава с случаи възоснова на разследване от специалната работна група за разследване и трябва да се приемат съответните правни промени. Благодаря за вниманието. Госпожо председател, госпожо държавен секретар, приветствам проекта за резолюция Комисията Европейския парламент имат общо виждане за европейското бъдеще на Косово. Благодарни сме за подкрепата на парламента и продължаваме сътрудничеството. Готови сме да подкрепим парламента и докладчика Луначек за насърчаване на европейската перспектива. В съответствие с проекто резолюция по време на последното си посещение в Прищина аз подчертах необходимостта за економически реформи, така че да се е, така че да се подобри конкурентоспособността на е, страната и да създадат по-добри условия за живот на гражданите. По този начин ще се премахнат е, причините за незаконна иммиграция. В нашия доклад ние отбелязахме основните области на реформа. Акцента върху върховенството на закона, реформата на обществената администрация и социално-економическото развитие. И трите аспекта са много важни и напредъка в тази област ще доведе до економически ползи за страната. През юли месец ние приключихме преговорите по споразумението за стабилизиране и асоцииране Както знаете, споразумението с Косово не е подписано. Трябва да кажа, че то е цялостно и обхваща всички ключови области, както и другите споразумения в региона. Когато стане факт, съм убеден, че ще има малко разлика между него и други споразумения. След инициирането на това споразумение, споразуменията се превеждат. Те преводи трябва да са готови този месец. Ще предложа колегиума да ги приеме през април и след това ще ги представим за утвърждение на Съюза. Целта е съвета да го подпише през пролета. И след като госпожа Могерини и Косво ги подпишат, споразумението ще бъде представено за утвърждаване от парламента. Парламента ще изиграе много важна роля в процеса на утвърждаване. Ако искаме споразумението да влезе в сила в началото на 2016 година, което е нашата цел, ще бъде задължително да бъдем ефективни. Разбира сме, ние сме готови да оказваме подкрепа. След като парламента даде своето съгласие, съветът ще може да премине към сключването на споразумение за стабилизиране и асоцииране. Ратификацията от държавите членки на в междинния етап не, не е необходима. Веднъж сключено споразумението ще влезе в сила веднага. Влизането в сила на споразумението за стабилизиране и асоцииране ще бъде краевелен камък в взаимоотношението между Косово и Европейския съюз. За първи път ще има договори взаимоотношения между Европейския съюз и Косово. Това споразумение предвижда права и ползи, но и поражда задължения и отговорности. И двете страни ще трябва да свикнат с тях, но съм не по-малко сигурен, че изпълнението на споразумението ще бъде от полза и за двете страни и аз очаквам парламентът да продължи да оказва подкрепа на този процес. Колеги, дебата трябва да приключи в 11 часа. Няма да приемам въпрос с синя карта, но ще дам възможност на 6 души в процедурата на спонтанни изказвания. Госпожа Луначек има думата. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, госпожо представител на съвета, уважаеми колеги, благодаря на всички за това, че положихте усилия да постигнем един текст, по който като цяло има широко съгласие. Нека да спомена какво стана, как се развиха нещата в Косово в последно време. В крайна сметка в Косово наскоро дойдоха множество търсещи е, обежище. От Косово дойдоха множество търсещи обежище през Сърбия, през Унгария и преминаващи към други държави членки. Много хора в Косово си дават сметка, че обещанията, които им се дават, всъщност са иллюзия. И за това в, това, в този доклад настояваме и Сърбия, и Косово да предприемат мерки срещу каналджиите, които карат хората да плащат, за да ги докарат някъде в Европейския съюз и им обещават, че ще им бъде дадено обежище. И така, нека да подчертая, че е много важно бързо да се либерализират визите с Косово, защото ако се либерализират визите, хората няма да се чувстват толкова заключени в страната си. Ще имат възможност да отидат до Европейския съюз, да пътуват цели три месеца, после да се върнат и няма да имат чувството, че е толкова спешно да избягат в Европейския съюз. Надявам се, че мерките ще бъдат предприяти скоро. Също така трябва да се подобри економическото положение, особено за младите, и да се засили борбата срещу корупцията и организираната престъпност, включително на е, високо поставени позиции, защото иначе доверието на гражданите няма да се подобри. Е, приветствам факта, че се сформира правителство след 6 месеца политически блокаж, но мисля, че не е приемливо да има само две жени от общо 21 министри. И е важно да се а, предприемат мерки срещу членовете на КЛА, Армията за освобождение на Косово, които са извършили престъпления. Важно е Косово да участва във всички срещи на регионално равнище. Пет държави членки още не признават Косово, нещо, което пречи на напредъка. Надявам се, че в съвета ще бъде обсъдена тази тема и скоро Косово ще напредне към Европейския съюз. Няма време да спомена всичко в доклада, моля ви, прочетете го внимателно. Споменавам и а, обвиненията в корупция в рамките на мисията ЮЛЕКС. А, важен е този въпрос, трябва да гласуваме а, по важна тема утре. Благодаря. Следващият оратор е господин Тактусън, който обаче не е в залата, така че господин Пансери има думата за две минути. Благодаря на госпожа Луначек, която от доста отдавна следи събитията в Косове. Представената резолюция е балансирана и сочи пътя, по който трябва да вървим. Косово е в етап на преход и промени. Няма съмнение, че оценяваме положително премахването на политическата несигурност след създаването на новото правителство. Остава обаче и още усилия. Трябва да се върви по пътя на реформите, като се подчертава значението на е, върховенството на закона. Необходимо е да се води решително битката срещу корупцията и организираната престъпност трябва, има нужда от политика за борба срещу безработицата, особено младежката, като се осъществяват економически и социални реформи, устойчиво развитие. Ние трябва да да изпитаме новото правителство и да видим доколко е способно да изпълнява целите си. Няма да липсва европейска помощ и, стиму, и стимули тези цели да бъдат постигнати. Остават обаче и някои тревоги, свързани с независимостта и безпристрастността на съдебната система и прокуратурата. Функциониращата съдебна система е задължителен елемент на страна, която иска да бъде е, независима. Е, и демократична. Проблемите в ЮЛЕК са сериозни, но има нужда от прозрачност, за да бъде убедителен Европейския съюз. Необходимо е да се работи, за да върви Косово по пътя на демокрацията, което е важно условие за стабилността на региона. Ние ще подкрепим резолюцията, защото тя върви в тази посока. Председателката, господин Карски има думата за две минути. Госпожо председател, госпожо министър, господин комисар, уважаеми колеги, през 2005 година немското разузнаване описа Косово като мрежа от мафиоти, която пречи на създаването на нормална политическа структура. Също времено много държави членки приеха независимостта на Косово. Това е геополитическа грешка, защото всъщност е, не са изпълнени принципите за държавност. Тук говорим за престъпни организации, които са създали конгломерати. Това не може да се нарича държава. Има няколко мафиотски кланове, които управляват държавата и които трупат богатство от трафик на хероин и човешки органи. Работим с Сърбия. Преговаряме с Сърбия за нейното присъединяване. Ако по същото време преговаряме с Косово, това ще излезе отношенията ни с Сърбия и може да се окаже полезно за Русия. Путин с удоволствие ще насърчи Сърбия да се отдалечи от Европейския съюз. Ако загубим Сърбия, ще загубим тази част от Балканите. Трябва да бъдем много внимателни комисарят иска още един компромис за Косово, а именно да се приеме нова формула, защото има държави членки, които не са приели Косово. За мен това е още една грешка. Благодаря, госпожа Валтманс. Имате думата за две минути. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо представител на съвета, уважаеми господин комисар, първо искам да благодаря на госпожа Луначек за този толкова балансиран и добре изготвен буклад. Косово лежи на сърцето ми. Аз имах честа три пъти да посетя тази страна и с предишния бългийски крал и предишния министър-председател ги Върховстът осъществих тези посещения. Това беше веднага след края на войната. На хартия Косово естествено през 2014 година се намира по-близо до Европа, но на практика трябва да се направят още много неща. Мисля, че докладът дава много добра перспектива върху това, което е направено и е, върху всички онези сфери, в които трябва да подкрепим Косово в е, процеса на реформи. Трябва да се направи още много. Мисля, че е ясно, че Косово е независима държава, трябва да бъде такава и да се интегрира в Европейския съюз. Това трябва да бъде нашата цел. Косово е една от най-бедните и най-корумпирани страни в Европа. Безработицата е на 35%. Прищина следователно се нуждае от повече върховенство на закона, повече подкрепа на Европа. Само по този начин ще успеем да не излизат от страната толкова косовари. През последните месеци бяха 65 е, 000 косовските бежанци. Ние като либерали подкрепяме и економическите реформи. Гражданите трябва да бъдат свободни, трябва свободно да извършват стопанска дейност. Косово е прекрасна страна. Ще установите това, ако отидете там. Подкрепяме Косово по пътя му към реформи. Благодаря. Една минута. Господин Христогонос. <laughs> It's late. I should be forgiven. Късно, е, извинявайте. Благодаря, госпожо председател. Преди 16 години някои европейски държави членки заедно с САЩ взеха решение да нарушат принципа да не се променят границите в Европа. И съвсем насилствено част от сръбската територия беше превърната в протекторат. От тогава управлението на Косово е един траен европейски неуспех. Това проличава и в последния доклад на Европейската комисия. Брутният вътрешен продукт в региона се увеличава, обаче парите потъват в организираната престъпност. Бедността на хората се увеличава, масово бягство към Европа започна. Има много беженци от 2,2 милиона през 2009 година към 1,8 милиона спадна през 2012 година. Огромна безработица, въпреки миграцията, тя е 30%, продължава да съществува и корупция. Европейския съюз трябва да признае неуспеха си и да обоздае намесата в Косово. Ние там причинихме много щети. Една минута на господин Кастали. Благодаря. Нашата мисия в Косово са изправени пред трудна ситуация през 2015 година. Има сериозни проблеми, свързани с Юлексе, економиката, безработица е 35%, е, една трета живеят под чертата на бедността. Ето защо е, се увеличава стремглаво е, имиграцията в Европа, предимно в Германия, всички те подаващи се на лъжливите обещания на организираната престъпност и трафикантите. Ето защо трябва да се води организирана трябва да се води организирана борба срещу проблемите и корупцията. Защото без организирани усилия Косово не може да очаква оптимистично бъдеще. Колегата Луначек не може да не бъде поздравена за работата. Косово, трябва, Косово и Сърбия трябва да вървят успоредно по пътя на интеграцията. Председателката, благодаря. Госпожа Морва е следващата, но тя не е в залата, затова давам думата на господин Макалиста за една минута. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа, преди три седмици бях в Косово и между другото разговарях с министър-председател Мустафа. И темата беше там също и темата на доклада. Аз искам изрично да благодаря на госпожа Луначек от името на групата на НП за чудесната и работа като докладчик. Една от основните теми в Прищина беше е, вълната от бежанци от Косово към Европейския съюз. Тази тема също беше засегната. Германия е особено силно засегната от тези бежански потоци. Първите важни мерки, които започнаха е, като например допълнителен е, граничен контрол, изглежда водят до резултати. Аз искам да използвам възможността, тъй като тук е, присъства посланникът на Косово и следи дебата. Искам да подчертая това, което казаха преждеговорившите. Важно е да се води информационна компания на място. Косово де-факто е сигурна страна на происход и е, молбите за обежище на косовари нямат шанс да бъдат признати в Германия. В средно и дългосрочен плат ситуацията в Косово ще се подобри, когато е, значително се подобри економическата ситуация. Там Европейския съюз желае Ораторът бива прекъснат от председателката. Благодаря за една минута. Думата има господин Виоти. Благодаря. 2014 година беше важна година за Косово и процеса на сближаване с Европейския съюз, подписването на споразумение за стабилизиране и асоцииране е създава основата за търговски взаимоотношения, но не бива да спираме. Тук трябва да се положат усилия, така че всички да имат равни права. Беше създадено правителство, бяха предприяти усилия за признаване на правата на лицата ЛГБТ. Доволен съм от това, че за разлика от други страни, не е имало инциденти и при издигането на знамето с дъгата. Предстоят още много усилия. Благодаря на госпожа Оначек за чудесния доклад. Надявам се, че утре а, този доклад ще спечели голямо мнозинство. Благодаря, господин Джамбаски има думата за една минута комисар хан уважаеми колеги! бих искал първоначално да поздравя уважаваната от мен госпожа lunacek за сериозната работа която извършихме заедно. за мен беше истинско предизвикателство да бъда неин докладчик в сянка по този доклад. докладът отразява обективно ситуацията в косово очертава ясно проблемите очертава и постигнатите резултати. няма как да не бъдат споменати проблемите няма как да не се спомене мисията съмненията за корупция свързани с една от европейските институции няма как да не бъдат споменати разбира се и високото ниво на престъпност на организирана такава свързана с наркотрафик и други тежки криминални престъпления. това което мен ме безпокои най много обаче е възможността и наличието на бази и убежища на бойци които пътуват от европа към ислямска държава и които застрашават по някакъв начин връщайки се обратно и нашия континент. на това също трябва да бъде обърнато внимание. благодаря ви за вниманието. Благодаря за една минута. Думата има господин Кючук. Уважаеми господин комисар, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Изминалата 2014 година може да бъде отбелязана като значима за европейската интеграция на косово. споразумението за стабилизиране и асоцииране беше инициирано и очакваме тази пролет да стане факт. в страната се проведоха избори които бяха определени като демократични и прозрачни от всички международни наблюдатели. въпреки трудния политически диалог между основните политически партии продължил шест месеца без съставено правителство. сега от изключителна важност е косово да продължи с реформите от ключово значение които ще спомогнат за подобряване на економическата среда твърде проблемни остават професионализмът и прозрачността в съдебната система борбата с организираната престъпност и високите нива на корупция. необходимо е започването на икономически реформи за ефективна борба с безработицата. в тази връзка смятам за навременно съветът да приеме решение и да подпише рамково споразумение за участие на косово в програмите на европейския съюз. това ще спомогне за икономическия растеж на страната и ще засили сътрудничеството с европейския съюз в различни секторни политики благодаря за вниманието. Благодаря, господин Тякаш. Има думата за една минута. Елнък Elnök asszony, Koszovó nemrégen kivívott függetlenségének EU... Благодаря много. След независимостта в Косово имаше еуфория. Сега обаче нещата са различни. Хората са безнадежни, нещата се влушават, бедността се увеличава, увеличава се безработицата, има всякакви проблеми. И гражданите на новата държава не могат а, да се радват на своята независимост, а, защото се сблъскват с толкова много проблеми и по-скоро избират да емигрират, е, емигрират и хиляди от тях емигрират. От тази, вземайки предвид това, международната общност, която призна независимостта на Косово, трябва да поеме и своята отговорност и да помогне на Косово да се справи с тази задълбочаваща се криза. Управление, правителството на Косово може е, да помогне за справянето с тази голяма миграция, само ако действа вътре, в страната. Сърбия също трябва да помогне на своята бивша провинция в нейното развитие. Благодаря. Господин Молинар има думата. Благодаря, госпожо председател. През 2008 година беше дадена възможност на Косово да обяви независимостта си, започна мирния процес и сега се очертава възможност за членство. Миграционната вълна през 2014 година показва, че не сме направили достатъчно как става така, че една трета от населението е, иска да напусне страната? изборът на гражданите не е много голям е, или да се примирят с бедността, или да се опитат е, да избягат. Европа трябва да поеме отговорност пред всички косовари и за онези, които напускат и които остават. В, днес в Европейския съюз екстремистски партии се възползват от тези политически въпроси. И понякога е, управляващи партии говорят е, за тези мигранти като за економически мигранти. Европа трябва да има много задачи и държавите членки имат. Господин Кукан има думата за една минута. Благодаря, госпожо председател. Нека първо да изрази своите благодарности и е, е, към, и поздравления към госпожа Луначек за нейния доба... Е, доклад за Косово. След дългата пауза след изборите, новото косовско правителство трябва да се съсредоточи върху основните въпроси, свързани с развитието на страната. Ясно е какви са последиците от провала на социалната и економическа политика. Косово незабавно трябва да предприеме мерки за економическо развитие и за справяне с много високата безработица. Факта, че все повече хора, идващи от Косово, търсят обежище в други страни, е просто симптом на този проблем. А ние от своя страна трябва да побързаме с поразумението за стабилизиране и асоцииране и трябва да работим по либерализирането на визите. Правителството трябва да се бори срещу корупцията организираната престъпност, трябва да разследва обвиненията за корупция в Юлекс и ако искаме да останем достойни за доверие, трябва да разследваме този случай. Благодаря, госпожо председател. Мистер Liberacki, for one minute, please. Господин Либерацки, една минута. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя госпожа Луначек за балансирания доклад. Приветствам последното изречение на господин Хан, че процесът е обещаващ. По време на разискванията ние обърнахме внимание на различните недостатъци, проблеми, дори бихме каз... казали изключително отрицателните тенденции в страната. Те бяха споменати от господин Карски. Основният проблем за хората е перспективата, възможностите. Какви, какви са възможностите в тази малка държава? И когато говорим за тяхната възможност за асоцииране, всъщност ние говорим за даването на перспектива на тази хора, на, на тези хора. Ние им дължим това след всичко това, което тази част от света е преживяла. Преминаваме към спонтанните изказвания. Господин Богович е първият. Благодаря. Аз се присъединявам към онези, които поздравиха госпожа Луначек за този чудесен доклад, който показва много ясно каква е ситуацията в Косово. Ние говорихме за този доклад е, и в Сърбия и аз трябва да кажа, че докладът за Косово е много добър. Е, той подчертава проблемите, очертава ключовите проблеми и е, също така съществуването на организирана престъпност в тази страна е, проблема свързан с бежанците, които търсят бъдеще извън тази страна, проблема е, за безработицата и аз е, искам да се присъединя към всички онези, които подчертават важността на много доброто сътрудничество с Сърбия, тъй като това е много важно за бъдещето на тази страна. Thank you very much, uh, Madam Chair. Господин Францолика, благодаря много, госпожо председател. Дами и господа, приветствам резолюцията, приятел в комисията. АФИД. Смятам, че тя е една положителна крачка напред. Трябва да се направи повече и за засилването на върховенството на закона и съдебната система, за борбата срещу корупцията и организираната престъпност, за намаляване на безработицата, за структурни реформи в областта на економиката, и за насърчаване на стойчивото развитие. Силно подкрепям измененията, дадения от моята политическа група, особено що се отнася до прозрачността на медиите, ролята на жените в правителството и напредъка в преговорите с Сърбия. Ние в Румъния следим внимателно тези преговори и възнамеряваме да ги вземем предвид. Трябва да се задълбочи и сътрудничеството в борбата срещу радикализация и тероризма, а що се отнася до ИОЛЕК, трябва внимателно да се анализира ситуацията, за да се направи оценка и да се види до каква степен тази мисия е ефективна. Необходима е пълна прозрачност, за да може европейските институции да запазят доверието в себе си. Благодаря, господин Мораес. Една минута. Благодаря, госпожо председател. Целият регион е обоспокоен от ситуацията в Косово. И имаше много заподозрени лица, които отидоха в Сирия и в Ирак, като ислямски бойци, неправителствените организации разполагат с информация и за Катар и Саудитска Арабия. Огромните мигрантски посок, потоци на косоварски граждани представлява безпокойство за Европейския съюз. След това албанският национализъм представлява още един проблем във връзка с това, което става в региона. В крайна сметка, госпожо председател, си задавам въпроса как може да има бъдеще за Косово в Европейския съюз, след като пет държави членки не са признали Косово като държава. Благодаря. Една минута. Господин Дякович. Желимо подупрети Косово Косово, на Косово предстоят много реформи. Ние бихме искали да подкрепим страната по европейския и път, но заедно с това трябва да кажем, че реформите са задължителни. Бих искал да посоча нещо, което все още никой не е споменал – и това е необходимостта от а, зачитане правата на сръбското малцинство. Винаги съм защитавал правата на малцинствата, в това число и на сърбите в Харватска. Ето защо трябва да се защитават и устояват правата на сръбското малцинство в Косово. Когато говорим за бъдещето на Балканите, ние говорихме за бъдещето на Балканите в различни аспекти. Е, и аз бих искал Балканите да влязат в Европейския съюз, защото смятам, че това е истинската перспектива за тази част на Европа. Следващият оратор има думата. Благодаря, Благодаря, господин председател. Тъй като аз е, самият съм от рамски происход. Искам да обърна внимание върху дискриминацията срещу ромите в Косово. те се сблъскват с огромни проблеми във връзка с жилищното настаняване, образованието и безработицата. Дискриминацията не е приемлива. Ромите трябва да могат да, да живеят спокойно в страните, в които са избели да живеят. В Великобритания има общности, които са номади, както са и ромите, и тези общности се безпокоят от лошите настроения срещу ромите. Господин Корео има думата. Thank you. Господин Корео, благодаря, госпожо председател. И аз искам да поздравя колегата Луначек за свършената работа. Докладът е конструктивен, защото и за другите страни, в сравнение с другите страни, за които говорихме, ситуацията е най-трудна. Косово е млада страна, тя не е призната от пет държави членки. Споразумението за стабилизиране и асоциация е важна първа стъпка. Но не бих искал тази стъпка да бъде твърде дълга, за да не прекъснем един процес, който би трябвало да бъде естествен, а именно всички страни в Балканите да влязат в Европейския съюз. Хубаво е, че търсим е, конструктивизъм. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега давам думата на комисаря Хан. Уважаеми господа депутати, благодаря ви много за продължаващата ви подкрепа за всички инициативи за Косово. Резолюцията, която обсъждаме днес е изключително конструктивна. Благодаря много и аз на госпожа Луначек за положения труд, който със сигурност не винаги е бил лек, защото има структурни проблеми в Косово е, по отношение на економиката и върховенството на закона. Също време обаче в доклада се сочи и пътят напред. Затова Смятам, че сключването на споразумението за стабилизиране и асоцииране тази година ще даде много добър сигнал за гражданите на Косово от тук нататък и за това, че Косово е, се намира на своя път към Европа. Така ще е, се насърчи Косово и неговата европейска интеграция и ще се предприемат мерки за справяне за прилагане на нови е, реформи. Нека и в присъствието на посланника на Косово да благодаря на косовските власти, на косовското правителство, на министър-председателя за бързите мерки, които предприеха във връзка с иммиграционните потоци в края на миналата година, за това, че разгласиха бързо в страната, че няма никакъв смисъл хората да се опитват да получат обежище в европейски страни, защото няма да го получат. По този начин всъщност значително намаля притока на иммигранти от Косово в Европейския съюз. Така че благодаря ви много за това. Моля, предайте нашите благодарности на властите в страната. Аз ще имам възможността да изразя тези благодарности и лично, защото след две седмици ще имам удоволствието да посетя Косово, където ще има конференция на страните от Западните Балкани. Така че това е много добър знак, че Косово активно участва във всички дейности в региона и се опитва да помогне за по-добро взаимно свързване на страните в региона и е, за задълбочаване на мира и стабилността и развитието по посока към по-голямо благоденствие за всички в региона. Така че благодаря много и на депутатите в Европейския парламент за конструктивната работа и сътрудничество в интерес на Косово. Благодаря, господин комисар. Давам думата на държавния секретар госпожа Калиния Лукачевица. Госпожо председател, господин комисар, дами и господа, благодаря ви за тези разисквания. Европейския съюз ще продължи да подпомага Косово, в това число и съсилено присъствие на място. Основната отговорност за напредък е на Косово, ръководителите, институциите и гражданското общество. Съветът отчита значението на сключването на споразумение за асоцииране и стабилизация с Косово максимално бързо. И това ще бъде важен принос към регионалната стабилност и ще е, доближи е, Косово до пътя към присъединяване. Съветът очаква предложенията на комисията, за да може да премине към решение на съвета, така че споразумението да бъде сключено без забавяне. Реформите са задължителни и те и за да се осъществят е, е необходимо ръководителите да спазят своите отговорности. Ключовите реформи са много важни не заради Европейския съюз, защото са в интерес е, на гражданите. Благодаря ви още един път за вниманието. Благодаря ви за този много важен е, дебат. Председателката, благодаря госпожо държавен секретар. Дебатът приключи. Имаме една, едно предложение за резолюция от комисията.